Господин Токиш става член на бюрото. Сега, пристъпваме към обяснение на, гласу, на, на, на вод. Господин Ламбринидис по процедурен въпрос. Господин председател, искам само да стане ясно. Това, което ни казвате е, че за гласуване на заместник, за избор на заместник-председател изобщо не е възможно да се постигне квалифицирано мнозинство. Защото ако можете да гласувате само за, е, или да ви отменят като въздържал се. Ако въздържалите се не броят при крайното гласуване, то тогава по дефиниция винаги ще имате квалифицирано мнозинство. Recall, така както спомняте господин Ламбринидис, в началото на парламента имаше три а, гласувания за избора на всички вице-председатели с квалифицирано мнозинство. Това беше процедурата, която следвахме тогава. А сега обаче имаме малко по-различна чрез случай, защото имаме един кандидат и тъй като той получи повече от 168 гласа за, той бива избран с квалифицирано мнозинство. Така че това, което стана тук е всъщност извънредна процедура, но ние следваме правилата. Госпожа... Господин Гълбърс. Господин председател, господин председател, вие може би сте спазили правилата, обаче като събера 334 гласа за, 168 въздържали се и 287 гласа. Пак стигам до 789 депутата, т.е. повече отколкото са в залата. А, така че нещо е станало като на изборите в Корсика. Е, нещо е подправен избора и той трябва да бъде повторен. Не, <coughs> All The explanation is Mr. Goebbels. Господин Гебелс. Господин Гебелс, отговорът на вашия въпрос е следният. Има някакво недоразбиране. Броя на членовете на екрана. Абсолютното мнозинство се изнася като а, крайен резултат като сбор. Господин Токеш има 334 гласа за. Това е по-голяма сума от квалифицираното мнозинство, за това той е избран. Цифрата 168 е просто прагът, който е необходим, за да се спечели позицията заместник-председател. Съжалявам, че не е станало ясно по-рано. мистер Чермен, Господин председател, не искам да влизам в детайли. Само искам да ви напомня, че председателят на заседанието и председателят на парламента ни уведомиха, че тези, които искат да гласуват въздържали се и тези, които гласуват против, всъщност техния резултат води до едно и също нещо. Няма разлика. Това е подвеждащо. Но тъй като това беше казано от председателя на заседанието, считам, че е вярно. Но при все това мисля обаче, че трябва да се повтори гласуването, след като ни бяха дадени такива разяснения късно. Убеден съм, че и да гласуваме пак, нещата пак ще се същите. Мисля, че хората разбират, че гласуват както при еле... нормално електронно гласуване. И мисля, че единственото недоразбиране беше относно цифрата 168. Мисля, че това беше разяснено все пак от мен и че на всички им стана ясно. А сега госпожа Селинсън. Процедурен въпрос. Имате думата, госпожо. Називам се Senyszyn. Е, пани Превод... Благодаря. Аз се казвам Сенешен. Господин председател, тези обяснения съвсем не ме удовлетворяват. Преди гласуването получихме обяснения и инструкции в смисъл такъв, че гласовете против и гласовете на въздържалите се ще бъдат сборувани заедно, за да се постигне крайния резултат. Сега пък излиза, че за крайния резултат е нужно квалифицирано мнозинство. Така че се оказва, че гласовете против и въздържалите се трябва да са по-малко от броя на гласовете за. Така ли излиза? Така ли се изчислява? Няма никаква яснота по въпроса. 334 гласа за, 287 против и 168 въздържали се. Това бяха думите, които чух от устата на господин председателя Бузек. Той ни ги каза тези цифри. А сега излиза, като ги сборуваме, че 789 е общата сума. Търсим някакво обяснение и изглежда, че трябва да анулираме някой от гласувалите за от 334. Това така ми, ми изглежда съвсем неприемливо, защото е в разрез с всички процедури, използвани в националните парламенти. Защо тогава в нашия Европейски парламент нещата се изчисляват по друг начин? винаги квалифицираното мнозинство се изчислява като гласовете за трябва да са повече от общите гласове против и въздържалите се. Може би нещата се дължат просто на техническа грешка. На каквото и да е дължим това, трябва да гласуваме пак. Благодаря. Окей, okay, отбелязвам ги. Сега давам думата на господин Синклер. Кратък, моля. Синклер, yes, you have the floor.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 Благодаря ви и всъщност искам два процедурна въпроса. Първи за избирането на заместник-председател. Това не може да бъде сигурен вод. Бяхме подведени с инструкциите и ние се опитвахме да гласуваме не, обаче машината не ни позволи, е, така че това е процедурен въпрос. Не искам отново да се повтори с бюлетини, да има е, да, въздържали се и не. И освен това, ние, тези от нас, които са кри, кои, които са критични към тази институция, е, искам да отправя втора критика. Не ми се позволи обяснение на вота по доклада Тремполис, е, е, защото това беше доклад за прозрачност. Аз гласувах против, обаче не ми се даде възможност да обясня защо. Но електората ми ще види, че съм гласувал с не и ще кажа защо гласувах против. Искам да получа право да обясня вота си. Благодаря ви. Point, uh... По първа точка. Е, тук персонала и господин председателя, който председателстваше, ако има някакъв е, спор, е, ще се заем с този спор. И е, втората точка по упростената процедура. Няма дискусия, няма обяснение на вота. Обаче, господин Сенклер, можете писменно да го обясните, така че се възползвате от тази възможност. Господин Гониш. Господин председател, е, аз чух и много внимателно слушах това, което казахте. Е, цифрата 168 е прага на квалифицираното мнозинство. Така чух. Така поне беше преведено. Това ми се струва невероятно. Ако е така, е, прак за избор ще бъде половината от хората, които са гласували за. Не, че във всички случаи ще има квалифицирано мнозинство. То е повече от очевидно. За първ път в този парламент чувам, че 168 гласа е квалифицирано мнозинство. Явно не съм доразбрал това, което казахте, обаче цялата процедура ми се струва абсурдна. Тя може би се адаптира към избор с много кандидати, обаче не може да се приложи за избиране на заместник-председател. Да, цифрата е 168. Тя се изчислява от компютъра възоснова действително на е, пуснатите гласове за. <laughs> Okay. Look, I, I never passed a maths exam in my life, so I stop here. Да, е, не съм е, взимала изпити по математика е, до сега, затова трябва да спра. It's exactly... Благодаря, господин председател. Поне веднъж съм съгласен с господин Гон. Виж по тази точка. Може би това ще е първи и последен път, но с 168 членове гласували. с 688 членове гласували и трябва да имаме едно мнозинство, примерно от 311, например, които да са минимален прак. И при 334 гласували за, пак ще имаме избор на човека. Но ако тази програма, тази компютърна програма е на компютър, то тогава тя е грешна, математически грешна. Да. Благодаря, казва председателя. Сега господин Брута. Да, по време на гласуването не можах да гласувам не, защото първо гласувах не, после гласувах да, после гласувах а, въздържал се, просто от объркването, което настъпи. Искам да попитам дали има начин да разбера точно какъв е моя крайен резултат от гласуването. Не съм единствен, който не можа да оцели още от самото начало правилното копче тази процедура на гласуване, този начин на гласуване граничи с хазарта. Моля да ми кажете точно какъв е моя глас. Как поне е записан. Благодаря. Да, нещо ми подсказва, че за бъдеще ще използваме само хартиени бюлетини. Господин Галър. Да. Благодаря. Мисля, че трябва да престанем с дебатите по тази точка. Съвсем ясно е, че от 621 гласа имам 300 34 за. Това така или иначе е мнозинство. Нека да продължим нататъка с другите въпроси. Ако 27-те страни ни гледат в момента, те напълно ще загубят доверие в нашата, в нашата институция. Мисля, че има други проблеми, които са много по-важни да престанем да се занимаваме с този дебат в момента. Приемам вашите обяснения, господин заместник председател, но приех обясненията на председателя, така че нека да се занимаваме с по-важни неща. Um, благодаря ви. Господин Мандес има думата. Заповядайте. voorzitter. Eh, wellicht is het idee, dat wil ik ook suggereren, dat... Много благодаря, господин председател. Предлагам следното чутото от вас обяснение е приемливо. Защо не го разпратите по имейл? Мнозина тук си посипват главата с пепел винаги, когато става дума за отчетност и прозрачност и за демокрация. Пък първото, което направиха, беше да се плюят на петите и да изтичат бързо в кафенето, след като приключихте. Благодаря. Добре, ще предложа това на председателя. А сега госпожа Тайн, имате думата. Sehr geehrter Vizepräsident, äh, ich finde unsere... Благодаря, господин заместник-председател. Смятам, че заседанията на пленарното заседание, събранията ни всъщност в пленарна зала са обществени и обществеността ни слуша. Дали не може някак да направим пояснение на веб страницата на парламента по този въпрос, че цифрата не е 168, а трябва да бъде 310 границата, границата на на квалифицираното мнозинство. Ако публикуваме това на уеб страницата на парламента, така всички граждани, които имат желание, могат да проумеят за какво точно става дума. Много хора бяха тук в залата, много хора гласуваха и даваме лош имидж за самите себе си. Благодаря. сега госпожа Данчил. Panie przewodniczący, jednak dla mnie sprawa absolutnie nie jest jasna. Господин председател, не е ясно. Поне аз не разбирам за какво става дума. Ако има 33-4 гласа за, 287 против, колко са въздържалите си? Господин председателят. А, прекъсна микрофона. Дадох думата на госпожа Данчила convingerea dumneavoastră convingerea domnului preedinte convingerea colegilor care au susinut că s a întrunit aceste voturi trebuie să fie convingerea noastră a tuturor. Да, благодаря. въпросът, който беше изтъкнат от колегите, е важен и мисля, че всички сме засегнати а, от това да стане ясен процеса на гласуване. Благодаря, казва председателя, ще го имам предвид. И пристъпваме по доклада господин Кейли, обяснение на вода, господин Галхар. Uh, Благодаря ви. Е, искам да кажа, че ми прави много голямо удоволствие, но не съм изненадан от това подавляещо мнозинство, защото всъщност то е свързано е, с, с дискусията по Ирландия. Естествено, е, че в Лондон и Дъблин се създаде фонд, фонда за създаване за всъщност това беше фонд, който даде възможност за инвестиции от повече от 2 милиарда евро. И съответно ефекта беше мултиплициран и трябва да се вземе внимание. Аз съм представител на моята страна и аз много добре разбирам ролята на този международен фонд в Ирландия за мирния процес. Повече от 400 е, хиляди и 16 хиляди е, работни места бяха създадени непряко, бяха дадени, дадена възможност за заетост в економиката економически е, неблагоприятни райони. И в край на краищата, господин председател, е, трябва да се е, продължи тази програма, която е много ефективна. Сега господин, госпожа Балданка, една минута. Госпожа Билбао Брандика казва, да, благодаря, аз гласувах за, защото целта е да подкрепя процеса, умиротворителния процес на Северна Ирландия и прилежащите региони, за да може да се помири един народ и за да може като европейци да продължаваме да имаме очи, да защитаваме ценностите и човешките права, трябва да сме последователни. В страната на баските в Испания продължаваме да търпим терористични действия. Така че от тук искам да се обърна към ЕТА и да я призова към слагане на оръжията и очаквам Европейския съюз да ни подкрепи и нас в Еускади, името страната на баските в Испания, да постигнем такъв мир, какъвто толкова много ни е нужен. Благодаря. Благодаря, господин Каун. Благодаря, господин председател няма друга държава, която да беше толкова засегната, както Ирландия. Която... И ирландският е, премьер направи много правилни решения. Всички ирландски граждани от най-висшестоящия до най-нишестоящия са затягнали, затегнали коланите. И е, сега те нямаше, сега те установяват, че нямаше да им се налага да правят такива затягане на коланите, ако просто си бяха продължили да харчат както преди. И, а, и щяха просто да им се отпуснат пари, както стана с Гърция. А, мисля, че Ирландия всъщност допринася много повече, отколкото много други членове на еврозоната. И дори и всички економики едва ли не и економисти биха предпочели, биха посъветвали хората да си разпечатват своята собствена валута. А вместо да се затрудняват допълнително всички държави членки с огромния дълг на някой. А, така че тук едва ли не стигнахме с Троянската война, в която всички са пострадали заради Елена. Благодаря. Господин Николсън. Благодаря ви, господин председател. Аз е, нямах намерение да си обяснявам вода специално по този въпрос, е, обаче докладчика е, се позовава само доктор Писли и господин Адамс, които били довели до мира в Северна Ирландия. Господин председател, господин Адам и Писли може да са направили много неща, обаче всъщност много хора са участвали в мир в Северна Ирландия има и други лица, които са довели до мира. Надявам се господин докладчика да ги спомена. Искам да изясня, че аз гласувах за това днес, защото аз вярвам, че днес Северна Ирландия все още е необходима подкрепа, за да се запази това, което е постигнато и ние трябва да сме сигурни, че мира ще продължи. Е, това се отнася и за двете страни. И ние виждаме, че напоследък и, и двете страни се е, опитват е, да разстроят това, което е постигнато. Господин Куски има думата. Благодаря, господин председателю. Аз бях един от тия 334 евродепутати, които подкрепиха господин пастор Лашло Токаш от по време на младежките си години бях е, журналист и принадлежах към синдиката Солидарност. Тогава пишех критични репортажи за секуритате и за Чаушеско. През 1989 година започна революцията против е, Чаушеско и тогава започна политическата кариера в Тимишуара на нашия познат Лашло Токеш. Това, което всъщност най-много ме натъжава е, че днес така хвърлихме такава сянка върху неговия образ. Ако някой би желал да да успори легалният му избор, аз бих препоръчал да прегласуваме, защото е важно никой да не оспорва неговите заслуги като човек и като кандидат. Благодаря. Uh, Нека аз да добавя няколко забележки. Аз също познавам господин Токеш и му се възхищавах съжал... Съжалявам, че има известни такива обърквания с гласуванията с него. Мисля, че той напълно заслужава мястото заместник председател на парламента. А сега доклада Маринеско. Господин Антониоци иска думата за обяснение. Да, благодаря. Аз подкрепих доклада Маринеско. И искам специално да поблагодаря на докладчика, защото един ефикасен транспорт е основание за прогрес и път, правилния път към оцеляването на европейските фирми и тяхната способност. Особено съм благодарен от въвеждането на някои изменения, които бяха одобрени от парламента при първо четене. Благодаря. Сега доклада Мартин. Господин Ханан. Господин председател, когато днес започнахме да гласуваме, ние започнахме някаква процедура, с която не сме се срещали. Първо, само за се регистрира. Е, това беше въпрос само на време. Е, така ни се каза. Е, точно това е подхода на Европейския съюз в поредицата от референдуми. Европейската конституция, Лисабонски договор непрекъснато беше отхвърлен. 54% в Европейския съюз, 53% в Холандия и съответно в Ирландия. А всъщност реакцията беше да вървим напред, без да се съобразяваме с нищо, без да се отнасяме какво, че хората гласуват не. А, всъщност не чуваме опозицията, както сега. И сега ние искаме е, това да се превърне в метод в процедурата на този парламент. Тоест няма никаква възможност някой да изрази своето несъгласие с даден проект. Е, е, е, това, което дъното знае, е горе не го, значи, че не го разбира. Това е принципа. Благодаря, господин председател. Е, като погледна този доклад сега по реадаптирането на процедурата към Лисабонския договор, е много, много интересно. Ние говорихме с много членове на парламента, които всъщност не знаят какво има в Лисабонския договор и как ще се отрази това в ежедневието на нашите гласоподаватели. Примерно всичките пари, които се сипаха в Гърция. Ако погледнете какво се обсъди в съвета беше член 1-2-2 на Лисабонския договор, който трябваше да бъде член на солидарност. И иск, това е солидарност, когато страните са в затруднение. И ако държавите кои са е, са в затруднения заради природни бедствия. Днес това се използва като извинение за държави членки, които са в еврозоната или не, да се спасяват техните държави и по този начин се е, създава е, някаква страхотна бъркотия, не заради изключителни обстоятелства. Ние трябва да сме ясни към електората. Какво означава това за гласоподавателите, а не гласоподавателите, а не данакоплаците да спасяват трети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 Господин председател, гения на този парламент се изразява в е, промени в правилника, които винаги е, имат за цел да е, намаляват правата на мълцинствата. Ние сме унтерменшен в някакъв смисъл. Ние съвсем спокойно потъпкахме едно правило, по силата на което, по силата на 24 ти член от правилника, независимите да си посочат представител. Господин председател, представители, е, господин председател, вие дадохте едно от най-глупавите обяснения, които съм чувал е, през парламентарния си живот, че това не било възможно, защото вие не сте на същото е, мнение като мен. Аз съм независим, по една причина, а вие защото сте изневерил на вашите приятели. Но въпросът може да се реши чрез избори. Това е нормалното правило при демокрацията. И представителите на независимите ще бъдат посочени от председателя на парламента. Това е палячовски жест. Господин Мартин е, ни го сготви това с представителите е, на двете най-големи групи е, и господин Корбет, който сега изчезна, потъна и който защита участие беше разгромен на европейските избори благодарение на мой приятел Митрифин. Благодаря ви много. Благодаря. А, няма да давам допълнителни обяснени версии, защо аз съм в независимите, незаписаните. Господин Грефет, имате думата. Много благодаря, господин председател. Член 86 от доклада Мартин твърди, че представителите на независимите на председателския съвет не се определя от самите независими, а от председателя на парламента. На какво се дължи това? Дължи се на факта, че няма консенсус между самите независими. Какъв обаче е проблема, питам аз? когато Европейският парламент и неговия председател избират наш представител и това е не по-малко лишено от консенсус, пък и от демокрация. Така че представителя на независимите трябва да бъде именно това – представителен. За това по-добре ние да си го изберем. Сега в момента Европарламента се превръща в нещо като цирк в нещо като куха фигура, който решава кой ще представлява вътрешната опозиция. Как решава това председателя? По лични симпатии, по политически симпатии или по някакви други симпатии? Какви точно критерии ще използва председателя на Европарламента, за да избере и назначи представителя на независимите в председателския съвет? Може ли някой да ми даде отговор на това? Благодаря. Благодаря. Сега господин Пашебел. Благодаря, господин председател. С всичкото ми уважение към тази институция, когато говорим към адаптиране за Лисабонския договор, трябва също така да отбележим разликата между правилата и процедурите, които доведоха до едно такова смехотворно гласуване, като с това на Ласло Токеш имаше различни председатели, които обясняваха абсолютно различни неща за това как да гласуваме. И в крайна сметка, мисля, че трябваше да послушаме депутатите, които искаха а, тяхния глас да се брои, примерно по даден начин. Защото мисля, че Няко... Повечето от тях всъщност въобще нямаха възможността да проверят дали гласовете са, про... са преброени както трябва. Мисля, че това е в интерес на господин Токеш да прегласуваме наново а, неговия пост, за да се избегне всякакви недоразбира... недоразбирателства... недоразбирания по този въпрос в бъдеще. Благодаря. А сега господин Ханан. Господин председател, гръцкият рак всъщност е в метастаза и върви към Средиземноморието и върви към Испания. И господин Ван Ромпой призна това, след като вече бяха изпратени милиардите за Гърция. И вместо да ампутират тумора, нашите а, ръководители решиха да пристъпят към химиотерапия, нещо, което е много по-скъпо и с много по-несигурен изход. И тогава решиха да създадат така наречената машина економическо управление, не, поне според думите на господин Ван Ромпой, там се включват всякакви допълнителни малки а, механизъмчета, които имат за цел да поддържат техния проект. Като всъщност е много по-лесно да да се дадат допълнителни стимули на нашите економии и да се изреже тумора. Защо трябва да имаме такава висока цена, която да се плаща от нашите накоплаци, за да се облегчи тумора? Благодаря. Изглежда логично, казва председателя. А сега по а, доклада Кашман, господин Мастела. In occasione del vertice del millennio 2000, i paesi... По въпроса за срещата на върха по целите за развитие на хилядолетието, европейските държави поеха ангажимент за изпълнение до 2015 година, свързани с опазването на околната среда, здравеопазването, образованието в развиващите се страни. Това бе през 2000 година. За 15 години си дадохме ясна сметка, че Европейският съюз може и трябва да играе лидерска роля. И наистина, чрез нашите дейности, благодарение на нашата помощ, има много хора, които надхвърлиха мизерията, нищетата и бедността, в която живееха до момента. Аз гласувах за доклада, защото според мен са необходими новаторски финансови инструменти, свързани с партньорство, било то економическо или политическо, с дързиващите се страни. По този начин ще подновим ангажимента си към нашите партньори и ще можем освен това да се борим за човешките права, за правото за образование здравоопазване, здравеопазване, както и за правото на оказване на околната среда. Благодаря. Grazie Presidente. Ho votato a favore della relazione Cashman perché ritengo... Благодаря, аз гласувах за доклада Кашман. Защо? Защото смятам, че това е наша отговорност на парламента и на европейските институции да, да спазваме ангажиментите поети към африканските държави. Не можем да стигнем до 2015 година с ясното съзнание, че и тогава няма да сме изпълнили обещанията поети по целите за развитие на хилядолетието. Продължава да има милиони, ако не милиарди хора, които не живеят достойно. И ние трябва да помогнем. Трябва да помогнем за контролиране на това къде отиват нашите средства и до каква степен облегчават публичния дълг. Освен това трябва да приемем приемем това като наш ангажимент, а иначе ще заплашим човешкия живот. Благодаря. Благодаря на персонала на преводачите. Прекратявам заседанието. Ще подновим в 3.